Ladies and uh, gentlemen, colleagues, uh, we will start. Е, уважаеми е, колеги, нека да започваме работата си. Е, сигурна съм, че съвсем скоро ще дойдат и допълнителни колеги, но е добре да започваме, за да не губим време. Добре дошли на това заседание на Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите. Ще говорим за правната отговорност и защитата на потребителите. Целта е да чуем различни заинтересовани лица и представители на академичните среди във връзка с отговорността, свързана с продуктите. Ще имаме възможност да чуем и заключението на комисията след направената от нея оценка и бъдещите и планове. Приветствам на всички оратори, които ще участват в този разговор. Ще им дам думата Ей Сегичка. И също приветствам колегите от Комисията по правни въпроси, които са поканени на това заседание, както и всички, които ни следят по интернет. Както знаете, интернет, изкуственият интелект, роботиката създават много нови възможности а, и носят ползи за нашето общество и за вътрешния пазар. Но също времено има и някои а, предизвикателства, които са свързани с тях и трябва добре да ги обмислим. Днес е, провеждаме това изслушване, защото обсъждаме законодателни предложения, както и е, собствения си доклад е, по собствена инициатива, по който ще работим през следващите месеци и искаме да го направим възможно най-информирано. Ще представя първия оратор, съгласно програмата, която е тук господин Кристиан Вандерхорс, професор по гражданско право в университета в Виена, който представлява експертната група за отговорността и новите технологии. Заповядайте да представите темата си. Професор Вандерхорст. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата да представим някои от заключенията си във връзка с директивата за отговорността, свързана с продуктите. Експертната група за отговорността и новите технологии има два формата. Първо, формата разглеждаш конкретно директивата и втория формат с по-широка мисия разглеждащ новите технологии като цяло. Ще представя основните заключения на втория формат за новите технологии. Неговата задача беше да се оцени до каква степен съществуващите схеми за отговорност са адаптирани към новите технологии, които те първа се развиват като изкуствения интелект и там, където има установени проблеми, бяхме помолени за препоръки за изменения. Е, продуктово свързаната отговорност не е единствената тема, с която се занимаваме. Всъщност докладът ни е, е много широк като обхват, но отговорността е много важен е, градивен елемент. Особено, що се отнася до изкуствения интелект. Доклада беше предаден през 2019 година, в средата на годината, и там се представиха множество заключения за директивата. Тъй като времето ни е ограничено, тук ще представя 8 от тези заключения. Първото заключение. Необходимо е да се преразгледа определението на понятието продукт. все още не е съвсем ясно дали е, продукта включва е, софтуер. Понятието продукт включва софтуер, който не е на материален носител и дали включва услуги. Е, необходимо е да се има предвид, че има различни типове дигитално съдържание и услуги и не винаги е лесно да се направи разграничението можем да кажем, че софтуера може да се включва а, към продуктите, но проблемът е, че той често се предоставя по интернет а, от страна извън Европейския съюз. Това означава, че няма вносител в Европейския съюз, който да понесе съответната отговорност, ако има нужда от прилагането на мерки за правна защита. Именно за това трябва да имаме това предвид, когато преразглеждаме директивата за отговорността. И така, предоставянето е, на софтуер е, директно по интернет, без носител, е основен елемент, който трябва да се разгледа и трябва да се намери решение. Нещо още по-важно са е, типовете щети които са допустими за разглеждане към приложното поле на настоящата директива. Там се включва само смърт, нараняване и щети върху собственост на потребителя. Но там не се уточнява дали може да се говори за щети, когато са защитени, увредени дигитални активи. Друг важен въпрос са, че към загубите може би е добре да се включат много важни елементи, като личната неприкосновеност, економическите загуби, дискриминация и прочие. Още една важна точка тук е доказването на дефекти и на причинно-следствена връзка в една мрежова среда поради сложността, непрозрачността и е, на, на софтуера и е, способността на изкуствения интелект да се самомодифицира, е много трудно да се докаже съществуването на дефект и факта, че е било, е, този дефект е довел до щета. Затова предлагаме да има обръщане на тежестта на доказателството и производителите да са длъжни да водят регистър на всички промени и това да е част от, е, от е, бъдещия режим. Още една важна точка, която за нас е, е, представлява недостатъчно задоволен, е, задоволително решен проблем в настоящата директива, е, е свързан е, с новите директиви е, технологии, е, е това, че е, има определена точка във времето за пускане на пазара и се смята, че производителят се счита за отговорен от тогава. Обаче продукт и в този момент, но може да се окаже, че съответният продукт става вреден по-късно. Да кажем, защото има актуализация на софтуера, затова и това трябва да се разгледа. И като си има предвид, че когато се работи с продукти, свързани с изкуствен интелект, е необходимо да има задължения тези продукти, които могат да се използват много дълго време, да бъдат следени тяхното качество да бъде следено. По-настоящем в някои от националните правни норми има такива изисквания, но това не е включено в директивата. А там, където след пускане на продукт на пазара стане известен проблем с безопасността и там, където може да се иска актуализация на софтуера, за да се преодолее тази грешка при сигурността, може да се изисква да се предоставят такива актуализирани версии на софтуера и да има задължение продавачите да го предоставят. Тук не става дума за щети върху собственост или за нараняване, но става дума за други щети, които могат да проистекат от некоректния софтуер. И накрая, но не и на последно място, трябва да има и защита що се отнася до развитието на новите технологии по-нататък. Да кажем, даден продукт може да е съвсем а, безопасен в самото начало, но а, когато възникнат нови е, дигитални технологии, нещата да се променят. А те се развиват много бързо и може да се окаже, че някой пуска напълно безопасен продукт на пазара и много скоро след това вече се появяват пропуски в сигурността, които е нямало никакъв начин да се засекат по-рано. И така, това са 8-те е, най-важни заключения, които установихме. Определение на понятието продукт, внос от е, чужбина по интернет, типовете допустими щети, доказателството за предизвикване на щета и за дефект, съответната точка във времето, наблюдението, актуализацията и опасността от възникване на проблеми, след като се пусне продукта на пазара поради развитие на технологиите. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря. Ще обсъдим нещата накрая, след всички презентации. Франк Шлеховер, консултант от Европейската асоциация на производителите на автомобили госпожо председател, уважаеми членове на Комисията на Европейския парламент. Радвам се, че мога да споделя някои от възгледите на участниците от автомобилния сектор във връзка с директивата за отговорността за стоките. Аз съм представител на организацията КЛЕПА, Асоциация на доставчиците от автомобилния сектор – ние работим в 21 държави и обхващаме някъде около 3000 дружества чрез нашите 13 национални асоциации. В момента ние инвестираме много в изследователска и развойна дейност в различни области, най-важната от която е изкуственият интелект. Е, в е, момента инвестираме е, в този сектор 25 милиарда евро годишно. Изследователската и развойна дейност е много важна за нас и има връзка с директивата за отговорността за стоките. Т.е. стремежа към иновации не е ограничена по никакъв начин от директивата. От наша гледна точка има някои промени, които наблюдаваме. Повече от 90% от происшествията с автомобили са вследствие на човешка грешка а, има много по-малко, които се дължат на технически дефекти. А, с автономното управление обаче отговорността се пренася от а, шофьора към производителя а, или към а, участниците в а, развойната дейност а, и тук се включват също така и доставчиците. И затова нашите членове са леко загрижени по какъв начин ще се прегледа и промени директивата за отговорността за стоките. Какво казва директивата? Производителят отговаря за дефекти в продукта. Лесно изречение, абсолютно вярно, Нашите членове го подкрепят, но а, то съдържа някои определения, по някои понятия като а, производител, щета, отговорност и а, тук трябва да разгледаме по-подробно какво означават тези понятия. Основната ни цел, разбира се, е да предоставим услуга и продукт на крайния потребител и да носим отговорност за това, което предлагаме. Ние смятаме, че този, който има економически интерес, трябва да носи своя справедлив дял от отговорността и да поеме също така част от обещетенията. Когато говорим за продукт, продуктът вече не е само материална вещ. Особено в автомобилния сектор а, има материална вещ и а, вграден или външен софтуер. Дори да има интегриран софтуер и пък а, при автономното шофиране, тези сектори зависят от външно подадени данни, е, посредством които е, се задвижват. Така че продукта трябва да е дефиниран по-широко и трябва да включва хардуер, софтуер и услуги за бъдеще. Когато говорим за дефиницията на щета, е, при нас се води вътрешна дискусия и виждаме, че сегашната директива оставя доста възможност за гъвкавост и спрямо нови предизвикателства. В момента отговорността се свързва с оправданите очаквания за безопасност на потребителите, което е чудесно. Когато използвате навигационна система, например, очакването на потребителя е че не цялата информация в системата е актуална. Това е сегашното състояние на нещата. А, този аспект ще бъде много важен за навигацията при автономното шофиране, така че потребителят ще очаква цялата информация да е актуална. Така че, когато говорим за съвременно технологично равнище, законодателите трябва да помогнат с дефиницията на това понятие. И това трябва да бъде актуализирано също в директивата. Ще продължа с производителя. Когато говорим за производител, ние сме на мнение, че всички участници на пазара, трябва да са включени, но също те също трябва да са включени в понятието производител. Също така производителите на софтуер трябва да бъдат включени. Има производители на софтуер или тунинговане. Те, според нас, също трябва да бъдат включени, т.е. всички, които участват в съществени промени на продукта, също трябва да се смятат за производители. Изключения в директивата. Споменах, че ние зависим изключително много от изследователската и развойна дейност и имаме нужда от определена свобода в фазата на разработка да има изключения и да сме защитени в тази фаза. Така че, за да бъде нашата промишленост конкурентоспособна спрямо Китай или САЩ, трябва да имаме едно определено ниво от ниво на защита от рисковете, свързани с нашето производство. И накрая, трябва да дефинираме продукта, трябва да, той да включва софтуер и услуги, трябва да запазим дефиницията на щета а, с а, допълнително изясняване на понятието изкуствен интелект. От страната на производителите трябва да се включат и у нези, които променят продуктите и трябва да се запази защитата от рисковете при разработка. Това са нашите заключения. Благодаря ви много. Много благодаря. Следващият оратор е госпожа Силвия Селандари от... Тя е... Тя представлява организацията Оргалим и представлява технологичните индустрии в Европа. Добър ден, почитаеми членове на Европейския парламент. За мен е наистина удоволствие да мога да говоря за една от любимите си теми, а именно директивата за стоки, които причиняват вреди. Ще представя основната рамка, която имаме и също така гледището на Оргалин. Първо, нека обясня, че ние представляваме три отрасъла машиния, електрическия и електронния в Европа. Ние сме европейци и за нас работят 11 милиона работници и служители в Европейския съюз. Можем да кажем, освен това, като се има предвид, че една трета от продукцията се изнася, че сме истински европейци на глобално ниво. Голяма част от фирмите към нас са и маки и средни предприятия и трябва да отчитаме, че такива фирми нямат големи правни отдели, повечето от тях са само инженери и технически лица. В рамките на Оргалим аз работя по правните теми, като директивата, търговията. Може би трябва да обясня и географското ни разпространение. 23 европейски държави са обхванати – и имаме 45 асоциации членки. Може би трябва да започна с един обзор и думата доверие. Доверието е нещо много важно. Потребителя трябва да се доверява на нашия продукт. защото те ще го купят единствено ако му имат доверие. Именно за това нашата цел е да създадем доверие в продуктите, но как можем да го направим? В Европейския съюз от една страна имаме превентивната законодателна рамка, за която първо ще говоря, и от друга страна рамката за правни мерки за защита. Започваме с превентивната рамка. В нашия отрасъл това е директивата за машините, за ниския волтаж и директивата за обща продуктова безопасност. Целта е продукта да бъде безопасен за потребителя още преди да е пуснат на пазара. Освен това, директивата предвижда наблюдение на пазара, тъй като ние бихме искали тази безопасност да се поддържа. Но понякога за жалост тази законодателна рамка не е достатъчна. Ето защо няма съмнение, че потребителят има е, нужда да прибегне до мерките за правна защита, които се уреждат именно по директивата относно отговорността за вреди, причинени от стоки. Тази директива урежда вредите, причинени на потребителя. Производителят носи отговорност, което означава, че потребителят не е задължен да доказва неизпълнение. На второ място, потребителят трябва да бъде активен, да докаже дефекта, вредата и връзката. Това са двете страни на една и съща монета, що се отнася до тежестта на доказване. Какво мисли Оргалим за директивата? Ние смятаме, че тя отговаря на цифровата епоха. Има няколко основни силни страни. Първо, директивата е технологически неутрална. С други думи, Тя позволява в Европа да се развиват новите технологии. Това е много важно. Ние искаме нашите компании да бъдат конкурентоспособни на международно ниво. Да се състезаваме с американски, китайски компании. Искаме нашите компании да са водещи. Втората си на страна е директивата създава баланс от една страна между задълженията на потребителя и от друга страна на производителя. И на трето място директивата дава правна сигурност на потребителите и производителите, защото ние не сме юристи. Винаги, когато законодателството се променя, е необходимо време – за адаптиране. Някои от колегите вече споменаха ключовите дебати около директивата, именно тежестта на доказване и отговорността при технологични продукти, включително изкуствен интелект. Ще започна с тежестта на доказване – Както вече обясних, директивата предвижда справедлив механизъм от мерки за правна защита, защото потребителят не е необходимо да доказва пропуска на производителя. От друга страна, потребителя трябва да бъде активен и да докаже, че има връзка между дефекта и вредата. Има още един важен дебат и той е за новите технологии. Доколко тази директива отговаря на всички въпроси, дали все още е актуална. Според нас определението на продукт включва и вградения софтуер. Следователно, тук може да се прилага директивата. Има експертна група, която беше създадена от комисията, добре е тя да разработи насоки за тълкуване на някои от по-спорните понятия в директивата. Също така в документа с насоките е добре да има пояснение по определението на продукта, така че да е ясно, че софтуера се приема като продукт. Ние, разбира се, сме готови да продължим този разговор и в контекста на оценката, която се прави. Последната такава оценка 2018 година беше много положителна, беше извършена от комисията, но ние продължаваме да обсъждаме темата и искаме да бъдем част от тази дискусия. Следователно очаквам вашите въпроси. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Силандари. Следващият оратор е госпожа Урсула Пахл, която е заместник-директор на Европейското бюро на потребителите. Добър ден на всички. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на комисията ИМКО за това, че провежда това заседание именно в този важен момент. На, с няколко думи, е, Белки е организация на потребителите в Европейския съюз. Представляваме 45 организации на потребителите на национално равнище в Европейския съюз и Европейската економическа общност, както и някои трети страни. Мисля, че е много важно да се говори за отговорността, свързана с продуктите, защото настоящите правила не са достатъчно актуални. На практика вече те не отговарят на законодателната цел, която е заявена, именно защита на потребителите при функционирането на вътрешния пазар. Много се радвам, че днес заглавието на изслушването е именно защита на потребителите, защото това е основният елемент на тази директива, това е основната цел на директивата и е споменато поне 8 пъти в прембила на, на директивата за продуктовата отговорност. Потребителските продукти на пазара на този етап вече доста се различават от продуктите, за които е създадена тази директива през 80-те години. професор Венжи Холт казва някои ключови е, понятия в европейски режим, прият през 1985 година, вече не отговарят по адекватен начин на възможните рискове, свързани с новите цифрови технологии. Имайте предвид, че за в бъдеще на пазара ще има 6 милиарда връзки с продукти. Така че темата съвсем не е незначителна. Има различни продукти, включително сигурността на информационните технологии. Членове на Организацията на европейските потребители, които се занимават с тестване на продукти, стигат до заключението, че много продукти, които вече са на пазара, нямат достатъчно обезопасена система. Основана на софтуер. Да кажем, може е, да има автоматични ключалки, обявлявани от софтуер, който да подлежи на атакуване и е, ключалката да се отключи. Затова трябва да се имат предвид всички тези елементи и да се види точно как се, какво влияние е, оказват е, основните характеристики на цифровите продукти, именно тяхната сложност, непрозрачност, автономност, непредвидимост и уязвимост на атаки. Всичко това показва, че настоящата директива е наистина вече остаряла и мерките за защита и за а, правна защита след а, нанесена щета също са неадекватни. Има основен принцип. А, в европейското право за защита на потребителите. Именно, ако правата на потребителите са неясни, е, това се равнява на несъществуващи права. Затова имаме сериозен правен проблем. Затова е необходимо да се преразгледа директивата за отговорността и е, потребителите трябва да знаят, че могат да, да се доверят на продуктите и услугите, които идват на пазара благодарение на новите технологии и да се дават еднакви възможности за всички в бизнеса, т.е. да има равнопоставеност, всички да са длъжни да спазват едни и същи правила. Рисковете са, че ако Европейския съюз не се задейства сега, ако не измени съществуващото право, тогава държавите членки ще бъдат принудени да разработят собствени правила за технологиите и отговорността, свързана с тях, нещо, което незабавно ще доведе до фрагментация на пазара и до неравнопоставеност на различните участници на пазара. Един важен елемент, който до тук не беше споменат, а мислим, че е важен, е необходимостта че, е, да има интегриран подход към продуктовата отговорност. Дефиниция за продукт, дефиниция за безопасност, включването на различни елементи в понятието опасност, е, е, определение за пускане на пазара – по-настоящем се работи е, по правните текстове за безопасност на продуктите и е добре понятията да са уеднаквени и Европейският съюз да е, вземе предвид всички различни контексти, свързани с продуктите. Искам да се спра на някои от основните елементи. Е, първо, понятието продукт и неговото определение. Още е, в първото изказване ясно беше заявено, че това е проблем. Настоящата директива всъщност е приложима само единствено към движимо имущество, т.е. само върху към предмети, а физически стоки не се включва изрично софтуер и може при определено тълкуване да се включва, но там, където има допълнителни ам, е, е, ам, продукти, да кажем софтуер, който не е на материален носител, вече нещата се осложняват. И така, хардуера и софтуера трябва да са включени под един и същи режим – дори е, хардвера да не идва с вече инсталиран софтуер. И така, софтуера и дигиталните услуги трябва да бъдат покрити. Вторият важен въпрос – понятието дефект. Е, по-настоящем понятието дефект се дефинира твърде тясно. Особено в е, с оглед на цифровата ера. Защото дефектът е свързан в, понят... в определението си с ам, разумните очаквания за безопасност на потребителя. Но при а, софтуера а, не е толкова лесно да се предвидят нещата, защото даден безопасен сега продукт може да бъде хакнат в бъдеще. А, и се оказва, че безопасността по директивата се разглежда само като физическа безопасност. Същото въжи и за, за факта, че може да бъде засегната личната неприкосновеност, но тя не е включена отново в, в директивата. Това също беше казано. Другият важен въпрос е, че дефектът се разглежда като дефект установим в момента на пускането на пазара. Обаче софтуера не действа по този начин. Той може да бъде предмет на възникнал дефект в бъдеще поради развитието на технологиите, може да възникне дефект поради актуализации и прочи. Следващият важен въпрос е тежестта на доказателството, много важна за потребителите. Защото става дума за достъп до правосъдие. Вие може да имате права, но да е толкова трудно да докажете каквото и да било, а в момента по директивата потребителят трябва да докаже дефекта, щетата и причинно-следствената връзка между двете. Ако това се прилага за софтуер, е, просто ефективно се изключват потребителите от възможността да получат компенсация. В днешния свят на изключително сложни технологии и продукти е на практика невъзможно потребителят да докаже тези три елемента. Вече е, сама по себе си е много трудно да се докаже и да, разумно очакваното ниво на безопасност и дефекта, щетата и причинно-следствената връзка между двете. Това означава, че на практика потребителите не могат да получат компенсация по настоящите правила. Затова трябва или да се обърне тежестта на доказателството, или да се работи по определен режим, може да се работи и а, е, случай по случай, но това е а, е, в а, е, случай, че няма никакъв друг вариант. Да кажем, има а, дела, които са повдигнати пред съда и там решението е било, че ако има щета, това трябва да означава автоматична презумпция за дефект. Трябва също така да се има предвид, че е много трудно да се установи отговорното лице, тъй като има твърде много участници, твърде много юридически лица, е, чието труд отива в разработването на продукта. Затова е много важно да има яснота, кой точно е отговорен, а не потребителят да се чуди кой е отговорното лице. И последният въпрос, а, нещо, което също беше споменато, а, понятието за защита от опасност, свързана от развитието на пазара. А, това понятие не отговаря на съвременността и трябва да бъде премахнато. И така, в най-общ план, за да обобщя, трябва правните текстове да се адаптират към динамичния характер на тези продукти. Понятието продукти трябва да включва и а, осъзаеми продукти и, и нематериални продукти. А, понятието дефект трябва да се промени, да се включи си, киберсигурността, да се включат щетите спрямо личната неприкосновеност. Трябва да се разшири понятието щета. може да има също така економическа дискриминация, да има щети върху данни и прочие. Важно е да се обърне тъжеста на доказателството, да се очерта отговорността на всички участници и трябва да има повече яснота за това кои дефектни стоки по какъв начин могат да доведат до каква компенсация. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожа Пахил. Следващият оратор е господин Йоким Нунес де директор в Европейската комисия, който отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, иновациите и малките и средни предприятия. Благодаря, госпожо председател. Преди да започнем, смятам, че е важно да подчертая, че изкуственият интелект и доброто функциониране на цифровата промишленост в Европа беше подчертано от госпожа Фондерлайн като един от двата най-важни приоритети на Европейската комисия, наред с зеления курс. И целта на това приоритизиране е да се даде тласък за развитието на цифровите технологии в Европа, за да се постигне цифрова независимост на Европа на глобално ниво. Така че ние е, ще разглеждаме е, директивата за отговорността за стоките в е, този контекст. Сега за самата директива. Тя е от 1985 година и е добър пример за подход към законодателството, който е неутрален към технологиите. Така че независимо от промените в економиката, в производството, използвахме тази директива до сега. Там се а, предвижда а, компенсация на производителите и пълна отговорност за дефектни продукти и а, потребителят, а, който е ощетен, трябва да докаже нанесените му вреди и да покаже връзката между щетата и а, а, продукта. До сега тази директива е, се е използвала сравнително а, добре. А, беше проведена оценка на тази директива а, през 2013 година. Резултатите показаха, че а, разпоредбите свързани с а, обещетяването на потребителите все още са валидни, не са устаряли, но има ключови концепции, които все пак се нуждаят от преработка. Рисковете също са се променили. Продуктите след пускането си на пазара продължават да се променят. Това е новост те биват актуализирани като софтуер и хардуер, евентуално посредством изкуствен интелект и също така те биват поправени или обновявани. Това е една от целите на комисията във връзка с кръговата економика да насърчава повторната употреба или продължителното използване на продуктите. И това води до някои ключови въпроси, свързани с естеството на продуктите. Първо, дали софтуерът във всички случаи е продукт? На второ място, това компонент ли е? На трето място, кой е производителят на един продукт. На четвърто място, дали понятието обхваща също така и а, които поправят или променят продукта, или пък а, за производители на софтуер. Дали дефектът е бил предвидим и а, дали е в сила и все още е подходяща защитата на производителите от рискове, свързани с етапа на разработка. Виждаме, че директивата тук не отговаря напълно на всички тези въпроси. Затова през 2018 година създадохме е, експертна група, която да разработи насоки държави членки, представители на промишлеността, гражданското общество и академичните среди участваха в тази група, за да се обхване и разбере възможно най-дълбоко тази директива. И някои от преждеговорившите колеги бяха части от тази експертна група. Имаше и независими експерти от академичните среди, които оценяваха новосъздаващите се цифрови економии, економики а, и е, те са представени от Генерална дирекция Just. А, Ние обсъждахме директивата за отговорността, но резултат от нашата дискусия беше, че директивата все още е полезна и няма съмнение по това, но а, имаме някои съмнения относно подробностите. А, през 2018 година а, имаше съобщение, свързано с инициативата за изкуствения интелект, която обяви председателката фон дер Лайн и трябва да се реализира в първите 100 дни на новия мандат на комисия. По отношение на директивата трябва да се включат някои нови характеристики на продуктите в епохата на цифровизацията и изкуствения интелект така че директивата трябва да се каже, че се разпростира от продукти суровини до роботи и сложни цифрови продукти. Тя е необходима и полезна, но не във всички случаи, така че е време да бъдат усъвременени някои аспекти на директивата. И накрая, една от най-големите ползи на директивата е, че тя намираше широко приложение, независимо от технологиите за производство на продукти. Тази директива беше основна част от законодателството за вътрешния пазар. И тъй като ние не искаме разделение на общ пазар и цифров общ пазар, ни трябва съответното законодателство. Искаме продуктите да бъдат безопасни и се придържаме към това. Благодаря. Последният оратор, Дирк Штаудмар, представител на Европейската комисия, началник отдел Джуст. И преди да му дам думата, искам да кажа, че пред залата имаме копия на презентациите, на настоящата презентация. Така че сега давам думата на господин Чонмар. Благодаря. Добър ден, дами и господа. За мен е чест да ви представя този доклад, който току-що видяхте. Няколко от ораторите вече споменаха, че комисията работи от една страна по директивата, от друга страна отговорността като холистично понятие. Това е доклад, който не е документ на комисията, по-скоро е във втората група Колегата вече спомена, че ще имаме инициативата за изкуствен интелект следващият месец и там вече ще бъде включена официалната позиция на комисията. Така че аз не мога да ви представя в момента позицията на комисията, мога само да дам обяснения. Експертната група следва един холистичен подход. Ще започна с първото и важно заключение, което ще разочарова някои, ще зарадва други. Принципно заключението е, че няма нужда да се открива топлата вода, защото законодателството за вредите се е занимало с тази тематика. Експертната група обаче също така подчертава, че има някои конкретни предизвикателства, свързани с изкуствения интелект. Колегите вече споменаха някои от тях. Аз ще се спра на три, защото няма време за повече. Автономност, капацитет и сложност. Какво означава това? Автономността означава, че при дадени условия могат да се вземат решения, които не са решения на човешко същество. Алгоритъма е форма на себенаучаване на машината. Ако един автомобил, например, бъде тестван при еднакви условия, би трябвало показателите да са едни и същи, но реалните условия почти никога не са еднакви. Например, светлината може да е различна, скоростта може да е различна и тогава и резултатът ще е различен – това се нарича автономност. На второ място непрозрачност, и наречената черна котия. Дори и разработилите технологиите не винаги разбират как точно работи съответния продукт. И тогава се случват и инцидентите. И на трето място сложността. Много често тези устройства са взаимосвързани, имаме интернета на предметите. Много трудно може да се определи при дадена вреда кой е източника. Тези три примера ни кара да се запитаме какъв е резултатът. Първо, много е трудно, ако не е невъзможно, при възникване на вреда, ние да можем да установим източника. И този източник да може да бъде свързан с определено физическо или юридическо лице. От тук и трудностите при отговорността. От гледна точка на политиките, Урсула Пахал вече обърна внимание. Когато един ищец търси обещетение за вреди по съдебен път, процедурата може да се окаже неправомерно скъпа, което и да го откаже. Трудно е понякога изобщо да се установи първо кой носи отговорност и второ трябва да се докаже не само вредата, но и връзката между вредата или дефекта и източника това често се оказва невъзможно или много трудно и когато е трудно, то става и твърде скъпо. Затова експертната група смята, че по този начин потребителите биват лишавани от ефективни средства за защита. Освен това, в една традиционна ситуация като потребител вие очаквате обещетение за вредата – но при устройство с изкуствен интелект не е изключено да бъдете третиран по-зле. С други думи, дискриминиран в сравнение с хипотезата на обичайните технологии. Това са предизвикателствата пред експертната група. Какви са нейните препоръки за справяне с тях? Първо, спомнете си, че започнах като казах, няма нужда да откриваме топлата вода. Експертната група работи с целеви подход, основан на риска. С други думи, не може да има универсален подход, добър за всички. Трябва да се види какъв е риска и съответно подходът да отговаря на риска. Това ни връща към работата на друга експертна група, която разработи етичните принципи и насоки за политики. Там също се казва, че подходът трябва да е основан на риска. Това означава следното. Първо, прави се разлика между високорисковите приложения на изкуствения интелект и останалите. Високорисковите приложения са много малко на брой. Тук експертите използват няколко показателя. Това са напълно автономни устройства, но също така, за да има висок риск, трябва да е застрашено обществото масово. На второ място има заплаха за живота или здравето или имуществото, тогава приложението се смята за високо рисково. В случая с високо рисковите приложения се предлага от експертната групата и наречената обективна отговорност, което означава следното. Мога да ви дам пример с автомобилите. Ако излезете от парламента и ви прегази кола в държавите членки, от една страна може да е виновен шофьора, ако е нарушил правилата за пътното движение или производителят, ако автомобилът е дефектен. Или собственикът на автомобила който дори и да не носи пряка вина, носи отговорност. Принципно във всички държави членки имате тези три вида отговорности. И експертната група предлага същия модел да обхване и високорисковите приложения на изкуствения интелект, което означава, че увреденото лице не е необходимо да доказва вредата или дефекта, а да докаже, че рискът е довел до вреда. И всъщност повечето режими за отговорност в държавите членки се основават на същия подход. Обществеността е изложена на риск, този риск се е материализирал и тогава се носи отговорност. Но, нека веднага кажа, че експертната група намери много малко примери за такива високо рискови приложения – Принципно това е при автоном... автономните устройства в движение. За всички останали категории експертната група казва нека да оставим всичко на националното деликтно право. Има и друг пример, който мога да спомена – пак свързан с тежестта на доказване, е спомената от мнозина от ораторите днес. Тъй като доказването е трудно, експертната група предлага или да се облегчи тежестта на доказване или да се обвържи с определени категории, например нарушаване на киберсигурността – като нарушаване на продуктовата безопасност. Например, системата е получила апдейт за сигурност, но не го е инсталирала. Тогава оператора трябва да докаже, че вредата не е по негова вина и че всичко е направено съгласно стандартите. Тогава увреденото лице ще трябва да докаже, че има вреда. Идеята е също така винаги да се съобразяваме с данните. Например, при един автомобил, какво се е случило 15 минути преди инцидента. Тези данни могат да се предоставят на увреденото лице, но когато не се предоставят, тогава пак имаме обръщане на тежестта на доказване. Това са само някои от примерите и накрая искам да спомена още нещо. Експертната група обсъжда и принципа на еквивалентност. Много от държавите членки имат системи, при които работодателят отговаря за служителя си. Например, ако ви оперират в болница, Лекарят е физическо лице. Той ви оперира, след това асистентът или студентът ви зашива. Да, това е глупав пример, но в този случай вие можете да съдите доктора и болницата, тъй като докторът е служител на болницата. Експертната група смята, че не бива да се месим в тези различни категории отговорност. Важното е болницата да не може да се измъкне само защото е заместия физическото лице с изкуствен интелект. С други думи, няма нужда да се измислят нови принципи, но има специфични предизвикателства при изкуствения интелект. Ето защо те препоръчват един целенасочен подход. Благодаря. Um, Благодаря. Благодаря на всички за изказванията и сега се обръщам към колегите да започнем дебат. Вече някои са се записали Започваме с госпожа Гейбхарт. Благодаря. Много полезна информация чухме. Има и много неща, за които трябва да си зададем въпроси. Аз е, искам да се съточа върху едно. Госпожа Селандари ако съм ви разбрала правилно, вие казахте, няма нужда от никакви промени, всичко е точно, можем да продължаваме както до сега. И за това искам да попитам госпожа Вендехорст. Е, останах с впечатлението, че вашето мнение е малко по-различно. И не мога да си представя, че една директива от 1985 година а, и а, нейните определения на продуктите в а, нашата съвременност с а, алгоритмите, с а, изкуствения интелект, с а, автономно а, управляваните а, съоръжения. Не мога да си представя, че всички тези стари определения все още са достатъчно добри и валидни. На второ място И очевидно експертната група е записала тази бележка. Е много сложно и се питам дали е полезно да се правят тези разграничения в зависимост от сложността на продукта. И от каква степен на сложност се включва следващото ниво на отговорност и в какви случаи можем да говорим за обръщане на тежестта на доказателство. Тук искам да попитам един професор, но всъщност това трябва да е възможно и за потребителите. И когато говорим за алгоритми, те не са неутрални. Те се създават от хора, които а, имат а, своя собствена история, а, субективен елемент, който се влива вътре и машините ще се учат в зависимост от заобикалящата ги среда. Трябва ли всички тези въпроси да се отразят в разпоредбите, свързани с отговорността? И тук със сигурност трябва да ни помогнете да намерим правилните отговори. Благодаря. Не знам дали госпожа Заландари иска да отговори веднага, макар че накрая ще има възможност. Благодаря ви за въпроса. Всъщност двата въпроса. Госпожа Хорс, Първо, Аз бих казала, че ние наистина имаме нужда от преработка. Първо, аз съм съгласна с колегата. Много хубаво е, че директивата е технологично неутрална. Трябва този принцип да бъде запазен. Съгласна съм, че на времето през 80-те години – това е било голямо постижение на европейското законодателство, с което трябва да се гордеем, така че добрите елементи на директивата трябва да се запазят, но от тогава е минало много време. Има и много нови технологии. Аз обърнах внимание на някои от новите характеристики на съвременните цифрови продукти – директивата вече не може да ги обхване. На това също е обърнато внимание. Целта на директивата вече няма как да се постигне, ако тя не се преработи, за да отговаря на съвременните продукти. Съгласна съм за нейните достоинства, но със сигурност има нужда от преработка. А по останалите въпроси за сложността на докладване, бих казала, трудно е една експертна група да не разписва правила, но ни казаха конкретно, че не бива да го правим. По-скоро от нас се очакват общи насоки. И разбира се, европейският законодател или вие ще трябва да вземе своето решение по какъв начин насоките могат да бъдат приложени. Виждаме го и в други области на законодателството за изкуствения интелект. Не е толкова трудно да се съгласим за водещите принципи, като автономност и така нататък. Но стигнем ли до детайлите, тогава вече става много трудно. Има отраслово специфични подходи, изброяване на характеристики, общи клаузи, списък от примери – всякакви законодателни техники, с други думи, за да се справим с проблемите, но няма съмнение, предизвикателството е голямо. Благодаря ви. Директивата има достоинството да бъде технологично неутрална. Това, което е замислено 85-та година, все още отговаря на целта, защото определенията са достатъчно широки и новите продукти все още могат да бъдат обхванати от съществуващите определения. Разбира се, заедно с комисията и парламента ние обсъждаме насоките – Ние в Оргалим подкрепяме тези усилия. Смятаме, че това е нещо полезно, особено при вградения софтуер. Със сигурност един такъв документ за насоките би бил полезен. Благодаря. Благодаря. Mulțumesc foarte mult! госпожа Клапини, заместник-председател, Грапини, заместник-председател на комисията. Благодаря ви много, госпожа председател, за това, че организирахте това изслушване. Темата е много важна и се радвам, че се занимаваме с нея сега в началото на годината. Мисля, че всички експерти е, са си свършили работата много сериозно. Давам си сметка, че в една експертна група няма как да се създават правилата. Но може би не е лошо да ни кажете малко повече за това какво смятате вие. Ако е очевидно за всички, че директивата е устаряла, е, що ми и комисията вече е, го приема, дайте да се занимаем именно с това какво ни трябва. Е, като най-важното е по никакъв начин да не се осложнява живота на средностатистическия потребител и да му се даде достъп до правосъдие, до справедливост. Светът се променил, така че е ясно, трябва да се промени понятието продукт. Възможно е, е да е добра идея да се промени определението и на понятието дефект, но най-важното е да се определят правилата, свързани с отговорността. През 1985 година, например, не е имало е, прахосмокачки роботи. А точно това подарих се тази коледа на мъжа си. А, инсталирахме го и е, успяхме да му зададем определени параметри за площта, която да чисти. И мога да го пусна и да го оставя да се чисти и да изляза. Обаче нещо не сработиха нещата и горкия робот падна по стълбите. Сега, ако искам да изразя възражение, първо трябва да разбера с кого да се свържа с потребителя ли, с някой друг ли. Това е просто един пример, който споделям, за да е, ви покажа как е, потребителят може да се окаже доста озадачен. Е, вие дадохте примери с кола. Обаче, да кажем, ако а, а, си купя кола, която не се държи така, както е описано, че трябва да се държи в наръчника. Тогава с кой трябва да се свържа? С производителя на колата, с продавача, с производителите на софтуера. Трябва да има яснота. Комисията трябва да излезе с нови предложения, съсредоточени върху потребителя. Ясно е, че трябва да се има предвид и промишлеността, но помислете си колко е сложно, ако е, човек е потребител в днешния свят с толкова много различни и доста сложни продукти. Във връзка с казаното от, е, от, името на Оргалим, да, напълно съм съгласна. Е, добре е да има доверие, да се основават нещата на етика, да не се налагат да обяснявам аз какъв е дефекта, който е довел до щетата. Дори да съм инженер, пак може да не успея да установя това. Така че трябва да се съберат а, всички елементи на натрупания опит, Бен представен тук и от експертите, и от комисията, и за това искам да им благодаря. Но, нека да задам следния въпрос на комисията. Възнамерявате ли да предложите ново предложение за директива? И а, групата експерти, бихте ли могли да разработите нови конкретни предложения так, за евентуално разрешаване на очертаните проблеми? Благодаря ви много, госпожо Грапини. А, кой иска да отговори на въпросите? Заповядайте. Uh, uh, Бях впечатлен от настояването на технологичната неутралност. За нас това е важен въпрос. Трябва да бъдем възможно най, е, да имаме понятия, които са възможно най-широко дефинирани и, и да има възможно най-малко разграничение на групи продукти. Е, и е, от наша гледна точка смятам, че е добре да се разгледат нещата не толкова като непокрити правни зони, които се разглеждат от юристи, а като теми, които засягат производителите, имайки предвид, че бъдещето на Европа економически зависи от това доколко е силна тя в областта на цифровите технологии и на данните и на използването на данни. Затова, е, що се отнася до евентуалните възможности на изменения към е, този тип правни норми, този въпрос трябва да се взима предвид. Да, става дума за защита на потребителите, но трябва да има и съответното равновесие, за да има достатъчно възможност да се развиват конкурентно способно производителите. Тъй или иначе, е, мисля, че е време да се актуализират внимателно някои от концепциите в директивата. Но е добре да се обсъдят нещата по, на по-политическо ниво в комисията. Както колегата Штаймайер каза, все още нямаме ам, конкретна позиция. Ам, мога ли и аз да се включа? Дадохте много конкретни примери. Ам, върху смокачката пълна по стълбите или, да кажем, колата, която не работи. С тези въпроси нещата са ясни, защото миналия май със законодателите приеха две директиви е, за дигиталното съдържание и за продажбата на стоки, където се включва отговорността на продавачите за стоки с е, цифрови елементи. И двата примери, които давате, попадат в тази категория стоки. Това означава, че можете директно да се свържете с продавача и от него да изискате решение. А, замяна на продукта, а, намаляване на цената или дори преустановяване на договора. Не можете да искате компенсация за щети. В предложението си комисията беше включила компенсация за щети, но съвета го заличи. Така че компенсацията не се решава на европейско равнище, оставена на ниво държави членки. Но експертната група а, говори и за друг вид щети. Там, където няма договорни отношения. Вие споменавате, например, производители или други участници. А, и въпросът е какво става, ако а, имате щети, обаче нямате договор. Да кажем, засегнато е трето лице. Има някакъв инцидент. Е, това вече не е покрито. Вторият въпрос, който искам да спомена, и тук съм съгласен с колегата, който току-що се изказа, много е важно да се има предвид по-широкия контекст. Комисията в своето съобщение от 2018 година под заглавието Изкуствен интелект за Европа посочва основната цел, а именно да се улесни и насърчи развитието на тези технологии. Защо? Ами защото те са изключително полезни за економиката и за обществото. Но за да стане това, комисията каза, трябва да се разгледат различни политически е, сфери, и една от тях е правната, са правните норми. Защо са необходими правни норми? Ами защото така се създава доверие, така се създава приемане, е, условия за приемане на тези стоки от е, обществото. Второ, това е добре и е, за производителите, защото те знаят за какви рискове могат да бъдат държани отговорни и ако искат, могат да си направят застраховка. От там нататък има различни други елементи. Когато беше прият регламента, е, общия регламент за защита на данните, той беше съпътстван от множество оплаквания, как това ще доведе до най-тежките економически последици за европейските а, за европейския бизнес, се оказва сега няколко години по-късно, че всъщност това създава големи плюсове за европейските производители, тъй като е, всички могат да купуват от тях, знайки, че тези строги правила са спазени. Благодаря. Искам да отговоря на въпроса за технологичната неутралност. Принципът е много важен и искам да подчертая следното. Ако искаме да насречим развитието на цифровото общество, на економиката, основана на данните, на всички тези нови технологии, помагащи на хората, трябва да имаме предвид, че този цифров преход не трябва да идва за сметка на потребителите, за сметка на техните основни права, за сметка на правото им на правни средства за защита. И мисля, че настоящият режим за отговорност в директивата за продуктите не дава тези права на потребителите, защото в много случаи е, е абсолютно невъзможно потребителите да се позоват на тези правни норми и да получат компенсация, т.е. да изпълнят това, което се изисква от тях, за да докажат и да получат компенсация. Основният въпрос, който трябва да ни води, е следният. Ако нещо лошо се случи, получават ли потребителите компенсация? Ако отговор е не, това ще се отрази много зле на доверието в цялата е- екосистема продукти, свързани с цифровия век. В крайна сметка, трябва още от самото начало производителите да знаят, че могат да пускат на пазара само продукти, които са достатъчно добре защитени. На второ място, достатъчно безопасно. А на второ място, що се отнася до подхода основан на риска. Ами, това може да се разглежда по различни начини. Аз съм част от работната група на Европейската комисия на високо равнище за изкуственият интелект. Е, Европейската комисия предлага, когато се работи по правни норми за изкуствения интелект, да се направи оценка на риска и там, където има изкуствен интелект, който може да доведе до по-големи рискове, там правилата да са по-различни. Обаче това не означава, че по-голямата част от така наречените интелигентни потребителски продукти или свързани с интернет продукти ще дадат на потребителите възможност да получат компенсация в случай на проблеми. Затова смятам, че е добре да подходим малко по-предпазливо може да е по-нюансирано, но наистина да се покрие достатъчно широк набор от продукти. Защото ако тостера ви, ви запази къщата, ако ползвате робот за грижа за хора, който ги нарани, трябва да има защита. И трябва да има гаранция за, за потребителите, че е, има достатъчно разумни възможности те да бъдат компенсирани. Няколко думи за европейската економика, европейската промишленост. Е, напълно съм съгласна, че не е добре да се приемат правни норми, които застрашават европейската конкурентна способност. Но тук не трябва да забравяме, че всъщност е, европейските производители вече носят отговорност. Е, въпросът е, че те не са не, но отговорни по националните правила, които прилагат тази конкретна директива. Но те носят отговорност по различни национални правила и всъщност трябва да се има предвид, че, че положението им е доста по-сложно, тъй като има различни паралелни, но действащи режими. И това много зле се отразява много зле на хармонизиращото въздействие, което по-рано имаше тази директива. А, затова е необходимо да има пълна хармонизация, която отговаря на потребностите и отговаря на действителността в днешно време. Следващия въпрос, моля, госпожа Айлсман. Много интересно изслушване и дискусия е това и става все по-интересно, защото виждаме какви са взаимозависимостите Самата аз съм докладчик по продуктовата безопасност, доклад по собствена инициатива и виждам голяма връзка с отговорността. В Германия това е голям проблем. Сигурност и безопасност това са основните въпроси, но а, има и други аспекти. И за това аз също смятам, че трябва да се промени понятието продукт и технологичния неутралитет, който до сега е бил предимство в директивата, може да се окаже, че не е приложим към продукти, включващи изкуствен интелект, но успоредно с тях ще има и обикновено, обикновени продукти. И на мен не ми е ясно дали ще е достатъчно да се промени определението продукт или ще има нужда от специално определение за отрасъла. очаква се в бъдеще да има Например, приложения, свързани с 5G технологиите, изкуствен или интелигентно земеделие, може заради софтуерна грешка да се стигне до отпадане на реколтата така че ще има продукти, които съдържат различни компоненти или пък са свързани в мрежа един с друг. И в множество разговори, когато обсъждах темата, казахме, че усъвременяването е част от продукта, така че трябва да е ясно дали това усъвременяване е, е извършено, дали има актуализация, но и принципа основан на риска може да бъде от различно естество при различните продукти. Тоест, един производител, който работи с продукт, може да претърпи съвсем различни вреди в сравнение с крайния потребител. Така че аз също бих предпочела да има едино законодателство по всички въпроси, но се питам дали това е възможно. И защо говорим за нова директива? Защото законодателството трябва да се приспособява, за да защитава по-добре потребителя от една страна, но от друга страна да позволява изследователската и развойна дейност на производителите, те също искат да знаят за какво ще отговарят за бъдеще. Така че и двете страни очакват правна сигурност от нас. И всичко това разглеждаме на фона на несигурността или а, невъзможността да се предвидят технологичните развития за бъдеще. Така че още веднъж питам за отрасловия подход и за продуктите в мрежа, или такива, които се състоят от много компоненти и доколко продавачът трябва да изяснява отговорността. Задавате ли въпрос на някого конкретно? Не? Добре, защото има още няколко въпроса. Ако искате някой от нашите експерти да ви отговори, обръщайте се пряко към него. И сега давам думата на комисията. Okay, look, just very quickly, I mean, we, we look at this, as I said, we want to be as broad and open искаме да обхванем възможно най-широко нещата. И не искаме отначало да подхождаме по отрасли. Вие споменахте специфични отраслови проблеми, но това не е в центъра на нещата. Действително, продуктите се променят и това ще бъде част от преработката на директивата. Госпожа Венхорст, съгласна съм няма да се справим без отраслово законодателство. Например, за автомобилния сектор има други правила за отговорността и специални режими за отговорност. Но съм абсолютно съгласна, че трябва да запазим директивата за отговорността за продуктите, възможно най-неутрална. В противен случай ще има непоследователност и а, пролуки. А, противен... И ще има нужда от още повече а, отраслово а, законодателство. Госпожа Летао Маркес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас господа и госпожи експерти за вашите наблюдения и вашите мисли, които ни споделихте. Нямаме крайно решение, просто сме наясно, че тук има проблем. И след като чух доста информация, ще кажа, че дори си спомням 85-та година и е очудващо, че директивата все още а, до голяма степен а, отговаря на изискванията. Госпожа Вестагер а, каза, че ако искаме а, да работим върху принципно законодателство, не бива да се бавим, защото технологиите се развиват все по-бързо и альтернативата е преразглеждане на директивата. Не можем да отделим твърде много време за това. Трябва да се съобразяваме с реалността. И имаме нужда от голяма рамка, която да е гъвкава. И това е предизвикателството. Рамка, която да се приспособява към технологичното развитие. Не съм се запознала още с вашия доклад, но ще го прочета много внимателно. И там, където става въпрос за отговорността в случаи на рискови технологии в Португалия, например, ако някой а, се здобие с продукт, ако някой си купи кола, например, разбира се, че може да навреди на някого, но не са ясни точно отговорностите и не е ясно кой носи вина или отговорност за щетите. Ако, например, една машина изпълнява определени действия и тази машина се самообучава, все още се поставя въпросът кой е първият субект, който носи отговорност. Надявам се, че ще намерим скоро решение, но до тогава ни остава още доста работа въобще не се съмнявам в факта, че една директива не е достатъчна с оглед на времето, в което живеем и бъдещото развитие, което можем да очакваме. Освен това, съм сигурна, че отново ще обсъждаме тази тема с комисията и съответните експерти. Днес вие ни казахте много интересни неща. Поставихте пръст върху раната, която трябва да помогнем да заздравее. Това беше а, моето мнение. Сега ще дам думата за още няколко въпроса и след това ще дам думата на нашите оратори. А, господин Агил Салиба, на първо място искам да благодаря на експертите за задълбочената им презентация. Е, искам да говоря за друг елемент, е, свързан с е, отговорността. Когато говорим за онлайн пазара, те промениха търговията, те са много по-достъпни, дават много по- точен достъп на нашите потребители до определен продукт и предлагат по-добри цени. От друга страна, Онлайн търговията се отвориха и към търговци от трети страни, чието продукти не винаги отговарят на всички изисквания към безопасността и не са гарантирани правата на потребителите. Но Европейският съюз няма законодателство за подвеждане под отговорност на такива производители от трети страни и Амазон и Алибаба нямат а, механизми а, за а, решаване на спорове между производители и потребители. А, така че въпросът ми е а, когато един продукт се продава онлайн от производител на, от трета страна, а, няма а, нито производител, нито разпространител в Европейския съюз, кой носи отговорност. И по какъв начин са засегнати потребителите в Европейския съюз и европейските компании, които трябва да спазват всички стандарти а, и изисквания към а, безопасността и а, носенето на отговорност. Още един въпрос, свързан с онлайн търговията. Те изпълняват ролята на места за търговия и са засегнати от хоризонтално законодателство. Те са свързани също така и с доставки, доставчици от Европейския съюз, които са посредници и какво е тяхното място. Госпожа Спартентак, благодаря за интересната дискусия. Имам два въпроса. Когато говорим за вреда, нанесена на потребител това включва ли финансови вреди? Споменахте а, хладилник, който е свързан в интернет с изкуствен интелект а, и а, той може да иска да си купите най-скъпия хайвер, но вие не можете да си го позволите. А, тук се променя целият поглед върху продукта, който сме имали преди и може да е свързан с финансова вреда. Вторият ми въпрос. Мислех, докато ви слушах, че не говорите само за нови предизвикателства. А, а, в Европа искаме климатичен неутралитет и цифрова и кръгова економика. Споменахте, че искате да стимулирате продуктите да бъдат поправяни. Как искате да го направите, господа, госпожа Жеро? Благодаря. Euh, Благодаря за всички ваши обяснения, защото а, те са свързани с един много прагматичен подход. Виждам, че 80% от продуктите с дефекти са изтеглени от търговията онлайн заради съществуващия риск, но аз се питам дали съответните платформи напомнят на потребителя съществуващия риск. Също така Facebook, Amazon, Google знаем, че потребителите им се доверяват, но те всъщност се използват и за разпространение на реклами на някои безкруполни производители – какво може да се направи и на второ място, не трябва ли тези платформи да носят отговорност за тези, които рекламират чрез тях. Също така, какви са средствата за защита в различните държави. И на второ място, какво ще направи комисията? Има още една тема, която напоследък стана много важна – токсичния шок. Някои млади жени трябваше е, да е, се подложат на операции за ампутиране на крайник, други загинаха, защото е, сепсиса е смъртоносен. Но дори при тези случаи жертвата е тази, която трябва да докаже, че има вина – а за нас е много важна безопасността на потребителя. Имаме дефектни продукти съгласно член 6, но въпросът е как можем да обърнем тежестта на доказване и какво ще е отражението върху производителя. Моя въпрос е за госпожа Вандерот, защото тя обърна внимание на това измерение. Благодаря. Сега се връщам на нашите експерти. Ще помоля те да вземат отношение по поставените въпроси и да направят заключителните изказвания, за да може към 16.30 да приключим. Благодаря първо за тежестта на доказване и обръщането на тази тежест Тук наистина има известна сложност. Трябва в много случаи да се направи внимателен анализ. Понякога обръщането на тежестта на доказване е оправдано, в други случаи не напълно. Но със сигурност да, това трябва да бъде включено при определени обстоятелства. За платформите съм напълно съгласна. Това е огромен проблем. Аз мога половин час да говоря по него. свързана е с дружество, договорното право, конкурентното право. Всъщност, Европейския правен институт много скоро ще излезе с предложение за договорите за онлайн платформите и някои проблеми ще намерят своето решение там. А за отговорността, да, мисля, че тук има безспорна връзка В момента се разглежда веригата от сделки, но трябва да има яснота доколко платформата, например, онлайн може да бъде част от една такава верига. Не съм сигурна, че това трябва да се уреди непременно в директивата. Може да имаме и отделен регламент. За платформите не знам кой е най-добрият инструмент, но със сигурност това трябва да се направи. Финансовата вреда със сигурност в момента тя не е покрита. Дали трябва да бъде, мога да ви кажа само личното си мнение, да, при определени обстоятелства. Защото има продукти на изкуствения интелект, които са създадени така, че да препоръчват на потребителя какво да купи, например. И в този случай вредата, която би могла да бъде очаквана, е само економическата загуба. Правото да извърши сам ремонтна дейност. Много е сложно, защото ако го направиш, тогава не можеш да подведеш производителя под отговорност. И това, за което говорим, при тежестта на доказване може да се окаже недостатъчно. Така че има известно напрежение между това да получиш частично право на ремонт и същевременно да държиш под отговорност производителят. Благодаря. От гледна точка на доставчиците на автомобилната индустрия ще кажа, че ние не виждаме необходимостта да се добавя твърде много към действащата директива. Аз подкрепям подходът, който беше описан да запазим законодателството, което ни е служило около 30 години. То не е лошо. И от друга страна да се направят внимателно някои корекции. Трябва да знаем докъде искаме да стигнем. Дали искаме ново определение на продукт или на дефект. Не знам и дали можем да постигнем консенсус по изкуствения интелект, но със сигурност трябва първо да се опитаме да го направим преди да разгледаме възможността за отраслови регламенти. бих препоръчал внимателно да се подходи към отделните корекции. По въпроса за платформите ще кажа, че ние в Оргалим подкрепяме изцяло новия регламент за наблюдение на пазара – така че в Европейския съюз да нямат доста продукти, които не отговарят на условията. А директивата ни прави конкурентоспособни на глобално ниво, създава необходимия баланс. Аз съм съгласна с генералната дирекция. Рамката е на лице – може да помислим за понятие като продукт, можем да помислим и за един документ с насоките. Той би бил много полезен. Благодаря. Ще се опитам да обобщя по три теми. Първо, показаното от госпожа Маркес, че ни трябва гъвкава рамка. Нека подчертая, имаме нужда от една многоизмерна рамка. Регулацията, продуктовата безопасност, всичко това трябва да е взаимосвързано. Директивата за продуктова безопасност може да се използва за задействане на, действ... на ИСПО някои от определенията на директивата за отговорността. Много е добре, че имаше въпрос за платформите онлайн. Ние имаме организации и членки, които също са на мнение, че това е огромен проблем. Обединеното кралство е направило тест с пожарните алармени инсталации. Оказва се, че 50% от рекламираните такива не отговарят на условията и са произведени в страни като Китай. А платформите се възползват от това, че разпространяват реклами. И те нямат какъвто и да било стимул да проверяват дали се рекламира нещо, което отговаря на изискванията за безопасност. Това трябва да се обсъди или като част от новата рамка за продуктова безопасност, или като част от закона за цифровите услуги. но трябва да е ясно кое е отговорното лице и какъв би могъл да бъде стимулът. Освен това, платформите не отстраняват такива рекламирани продукти, дори и при предупреждение от нашите организации. А за ремонтната работа мисля, че това е много проблематична тема. производителят има право да направи ремонт на машина и също така при софтуер да изпрати съответния патч. Благодаря много накратко. Безопасността е толкова важна, колкото и отговорността. ГД Растеж в момента преразглежда машинната директива, за да можем да се адаптираме към роботиката и изкуствения интелект. Има два делегирани акта по директивата за радиооборудването отново да се откликне на този вид промени. Опитвам се да кажа, че това е широкия контекст на нашата работа. Ние всички се адаптираме към новата економика, новата индустриална революция, която преживяваме. Аз също ще бъда кратък. Три елемента в отговор. Необходимо е да се знае какъв е целият регулаторен пейзаж и кои са всички участници. Има един много важен участник, когато не споменахме, застрахователя. Бизнеса иска да се застрахова за риска. На второ място, целта на отговорността е да има баланс между увреденото лице, което има право на обещетение при вреда, и на отсрещната страна. Това е много важно за технологиите – обсъждани от нас. Ние искаме тези технологии да се развиват, те са полезни за економиката и обществото. Важни са и за доверието. Също така трябва да се знае какъв е рискът и при какъв риск можеш да бъдеш застрахован. Много ви благодаря с това приключваме изслушването. Много благодаря на експертите за това, че представиха своите мнения. Както виждате, се проведе един много оживен дебат с членовете на комисията. Ние ще се връщаме на тази тема и в бъдеще – защото тя е много интересна за нас. Благодаря на всички, на тези, които следят заседанието дистанционно. Сега, колкото и да е нелюбезно, ще ви помоля да напуснете залата, защото ние продължаваме веднага с заседание на координаторите. Единствено те ще имат право да останат в залата. Благодаря.